So, dear colleagues, first of all, I would like to welcome и така, драги колеги, най-напред добре дошли на членовете на комисията Либе на това смесено заседание. Клод Мораес е мой съпредседател за случая. Chair announcements. Обявление на председателя. Днес сутринта мога да ви уведомя, че на 14 ноември бе проведен 8-ият триалог е, за следващата поред директива за борба с, с изпирането на пари. Е, той бе проведен в Страсбург, трябваше да бъде последен, но за съжаление председателството ни уведоми, че няма мандата да преговаря по компромисен текст и затова заседанието бе извънредно кратко – председателството ще представи пакет за следващата тристранна среща за четвъртъка на седмицата в Страсбург. Това бяха съобщенията на председателството. Днес темата ни е регламента за контрола на паричните средства в брои, които се внасят или изнасят от Европейския съюз. Много се радвам, че членовете и на двете комисии, Либе и ЕКОН, продължават активно да работят за противодействие на тероризма и организираната престъпност. На 18 е, октомври беше първото ни съвместно заседание. Госпожа Дълво и господин Лопес Агилар е, са, са докладчици по този регламент за контрола върху паричните средства в брой, които влизат и излизат от Европейския съюз. Днешната съвместна дискусия ще бъде посветена на измененията, внесени от членовете на двете комисии. Целта на комисиите ни е, е да се затруднят перачите на пари, и трафикантите, когато внасят или изнасят парични средства в брой от Европейския съюз. Клод. So much, uh, Peter, благодаря, Петър. Благодаря и на комисията ЕКОН за това, че покани комисията Либе на днешния дебат за контрола върху паричните средства в брой. Много важно е това досие в контекста на борбата с тероризма и организираната престъпност. Мога е, само да потвърдя казаното от Петър. И двете комисии са решени да допринесат чрез своята дейност за приемането на този регламент. И така давам думата отново на комисията, на председателя на комисията Екон, който да даде думата на нашите оратори. Да, разбира се, започваме с докладчиците 5 минути и след това по 3 минути ще има всеки от докладчиците в сянка, а след тях ще получат думата колегите, които желаят да се изкажат спонтанно и ще я получат за по 2 минути. Най-напред искам да дам думата на госпожа Мари Дълво, един от двамата ни докладчици, за 5 минути. Благодаря. Благодаря, господин председател. Получихме 263 изменения. Бих казала, че разбира се, е, всички сме съгласни, че контролът е, върху движението на парични средства в брой трябва да бъде приведено в съответствие с целите на борбата срещу изпирането на пари и организираната престъпността. Е, правихме заседание миналата седмица, можем да се съгласим с измененията за определението на парични средства в, бой, в брой. Дали предплатените средства трябва да се включат, беше предмет на нашата дискусия. Също така разговаряхме и е, сме съгласни с измененията за мрежите, за контрола от компетентните органи, е, за временното задържане на парични средства в брой, обмена на информация между националните компетентни органи и институциите на Европейския съюз. Тъй, че е, у мен има силен оптимизъм, че можем да постигнем компромис по тези въпроси. Има един основен спорен проблем. Включването на така наречените непридружени парични средства в брой в декларациите. Е, по е, досието е, се различават два вида парични средства. Такива, които имат придружител и такива, които нямат придружител. Когато има придружител, задължително се извършва деклариране. Когато обаче няма придружител, няма задължение за деклариране. В някои държави членки е, съществува мнение, че трябва да има задължение за деклариране на паричните средства, които минават границата без придружител. <clears throat> Обменихме мнения с докладчиците в Сянка, с експерти, с комисията. Никой не е против, обаче много е трудно, ако съществува такова задължение, то да бъде проследявано и да бъде спазвано. Кой следва да извърши декларирането, ако няма придружител? Някой и извън Европейския съюз ли, изпращачът ли? В Съединените щати такова задължение съществува. И разбира се, онези, които имат престъпни намерения, нищо не декларират. Е, дали да се вмени задължение за деклариране на получателя – Само хората, чието багаж се подлага на контрол, на проверка, правят декларацията. Онези, е, които нямат багаж проверяван от митниците, нищо не декларират, те нищо не казват. Е, три годишен е срокът е, за намиране на най-добрите практически решения за практическо изпълнение на това задължение за деклариране. За това аз бих помолила искрено да постигнем съгласие и компромис, да си дадем време да направим проучвания и да решим практическите въпроси преди да предвидим такова задължение в регламента. Така че предлагаме да има клауза за преразглеждане на проблематиката с задълженията за деклариране е, и този срок е, за преглед да е 3 годишен. Благодаря. Сега са докладчикът господин Лопес Агилар за 5 минути. Благодаря, господин председател. Искам е, да кажа, че с госпожа Дълво много добре сътрудничихме до тук. Получихме 183 изменения, които обхващат почти всеки текст на регламента. Опитахме се в компромиси да включим максимален брой от тези изменения и оставаме открити. Бихме желали да бъдем максимално открити и готови за включване на тези изменения. Компромис 12, например, е посветен а, на отчитането, докладването следствие на комуникацията на компетентните органи. Член 12 също е предмета на компромис. Той е свързан с технически въпроси, а именно данните по член 5 и неизпълнението на задължението за деклариране, при което компетентният орган служебно генерира декларация. Данните дават възможност на компетентния орган да осъществи достъп до информацията, която му е необходима. Сега, трябва да помним, че тук не става дума за сътрудничество в наказателно-правната сфера. Става дума за сътрудничество между митнически органи, член 33 от а, договора. Член 14. А, периодът на съхраняване на данните е направен съответстващ на актовете, на сроковете в актовете за Европол и регламента за вход-изход. Само когато има указания за престъпна дейност, тогава сроковете се удължават от сега предвидените до 5 години. В компромис 14 се опитваме да избегнем така наречения туризъм от страна на нарушаващите закона, да нямат възможност у нези, които перат пари, да избират най-снисходителния юридически режим – член 14. Също така се придържаме към генералния си подход актовете за които да бъдат приемани от комисията, да бъдат актове по делегация, а не актове за изпълнение компромис 16 се опитваме да се съобразим с общия подход на съвета във връзка с предложението за използване на митническата информационна система за обмен на данните, получени в приложение на този регламент. Съобразихме редица изменения, насочени към тази цел. В компромис 17 по член 18 уреждаме доклада, който комисията следва да представи. Тя трябва да направи оценка дали задължение за деклариране на паричните средства, които се движат без придружител, ще бъде достатъчно ефективно. Госпожа Дълво вече засегна този въпрос. Идеята е периодично комисията да прави такава оценка. На всеки три години тя ще прави оценка на прилагането на регламента и ще предлага изменения съобразно на трупания опит. Госпожа Дълво поясни, че е редно да възприемем прагматичен подход и ние стъпваме именно върху такъв прагматичен подход – във връзка с компромиса по член 18. Сега накратко точките в преамбюла. Компромис 18 е свързан с предплатените карти. Тук сме съобразили редица изменения. Компромис 19 е свързан с така наречените звена за финансово разузнаване, които съществуват в държавите членки и информацията която да бъде предоставена на тези звена в други държави членки. Предлагаме на комисията да обмисли идеята за създаване на общо европейско звено за финансово разузнаване. компромис 20 отново разглеждаме необходимостта да не се дава възможност да се избира най-снисходителният режим. И сега вече приключвам е, компромис 21 общо управление на риска. Тук комисията ще приема актове по делегации. Най-сетне има компромис, е, свързан с така наречените осведомителни, разяснителни кампании. Комисията следва да даде необходимата информация и разяснение, така че всички, които идват в Европейския съюз, да знаят, че съществува нов юридически режим за паричните средства, които се движат с придружител и без придружител. Благодаря ви. Ще се опитаме да постигнем окончателни компромиси е, в преговорите, които предстоят е, в четвъртък между докладчиците и е, докладчиците в сянка. Благодаря сега докладчиците в сянка и членовете. Моля да се ограничавате в изказванията си, тъй като съвместното ни заседание приключва в 9 часа. So, Eva Jolie, Жоли, моля. Благодаря, господин председател. Искам първо да благодаря на докладчика и на докладчика в Сянка за отличната работа по този акт. Ние сме съгласни <clears throat> с значението на този регламент. Става дума за определението на паричните средства в брой, включително и предварително платените карти. Тук става думи за доста сериозни средства – тъй като тези средства за плащане се развиват изключително бързо. Трябва много внимателно да да осмислим този текст и след 3 години след оценка на комисията да се обмисли цялата за информация и това трябва да се предаде като информация на всички а по създаването на звено за финансово разузнаване в Европейския съюз, ние трябва да спазваме стандартите за защита на личните данни. Може би си спомняте дискусията за ПНР с Канада през юли 2010 година. Мисля, че може да използваме този пример при решаването на този въпрос за паричните средства, които са без придружител. Сме съгласни, че те трябва да бъдат уредени в регламента. Но тук има някои материални трудности, които създават затруднения, затова трябва да бъдем отворени за търсене на едно решение, което да е максимално ефикасно и сме отнасяме оптимистично към намирането на такова решение. Благодаря. For e the Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на докладчика за работата, която извършиха заедно с своите колеги до тук и това, което ще бъде направено в следващите седмици. Има някои въпроси, които бяха речени, има други, които, по които трябва да се поработи допълнително. Тези парични средства имат легитимна употреба и те трябва да вървят заедно с методите за проследяване. В обхвата трябва да влязат и предплатените карти и анонимните кредитни карти. Има някои нерешени въпроси. Подчертахме значението на заподозрените лица и субекти. И това трябва да се уреди. Внесли сме няколко изменения, за да се въведе съответен прак. за притежаването на парични средства в брой и съответната процедура за тази цел. След 10 000 евро се предвиждат чекове на приносител – Има възможност и за чекове под този праг. Това трябва да влезе в регламента, защото това е нашето предпочитано решение. Друго нещо. Лимита за работното време е доста ограничен. Нашето, партийна група предлага съответни средства за борба срещу капитала, който се използва за престъпни цели. Добре е за тази цел да се въведе съответен данък. Има редици изменения, внесени от групата на НП и се надявам те да бъдат разгледани внимателно. Благодаря. Това беше за докладчиците в Сянка. Има ли други депутати, които искат да се изкажат? Няма. Гледам. Има ли други? Господин Желуан. Добре дошъл. Фабио Демаси. Няма други докладчици в сянка от комисията ИКОН. Нека да минем към спонтанните изказвания. works? Okay. Um, merci beaucoup. Merci aussi à nos rapporteurs. Euh. Благодаря. Трябва да се работи и да се напредне по това дължие, което е изключително важно. Не бива да обаче да създаваме на нови процедури за администрацията – Тези пари в брой се използват за различни престъпни цели, включително и финансирането на тероризма. Именно по тази причина досието е изключително важно. А подхода, който се прилага е малко необичаем. Някои от тези сделки и сумите не са разрешени като възможности за пренасяне в брой и те трябва да бъдат контролирани с достатъчна строгост. Ако погледнете по-внимателно, член 13, там е казано, че санкциите не са свързани както с член 3 и член 4 за сумите, които са с придружител и другите, които са без придружител. За държавите членки, за тези, които не са с придружител, имат такива разпоредби в националното право. За, за тях е възможно да се извършва този контрол, за други не е възможно. Добре е също така да се създаде един регистр за задължителното деклариране на средствата с придружител. Вътре в Европейския съюз има съответен получател на тези средства. Съответният прак е 10 000 евро – може би аз, има възможност за, за контрол чрез почтите. Много е трудно да се поиска декларация от онези, които са получили непридружени средства в размер от 10 000 евро. Да, като законодатели ние трябва да се върнем към нашата практика и да прегледаме внимателно къде са допуснати грешки. Да, в член 14 комисията има право да въведе акт за изпълнение. И това са всъщност това са елементите, които позволяват за промяна в член 4. Много е важно нашата работа да бъде логична и последователна. От гледна точка на измененията, които сме внесли, Нашият колега, който работи по това досие, не присъства в залата. Добре е да се постигне компромис по измененията, които сме внесли. Ние всъщност не се опитваме да създадем нов механизъм. Важното обаче е да се отнасяме с много сериозно към тази задача. Какво да направим с тези суми, да речем от 10 000 евро, които се изпращат чрез почтата? Като знаем, че тези средства в брой се използват за финансиране на трафика и на тероризма. Благодаря. So, next one for the eye, our colleagues. Следващите поискали думата, следващия поискал думата е, е колегата Седичовски. Благодаря. Е, да, знам, че е трудно името ми. Тук съм само за дискусията. Бих искал да науча повече по темата тъй като много ме, е, така силно ме интересува как работят престъпните групи, защото аз ако съм престъпник, например, никога няма да плащам е, в кеш, ще плащам с бит е, е коин, с е, електронни пари, е, защото там е бъдещето. Ако искате да платите за нещо, оръжие, наркотици, е, често това става в натура, диаманти или други ценни е, метали. Е, доклада е много положително нещо. Напредък се отбелязва значителен. Поздравление на докладчика, докладчите в сянка. Надявам се, че ще заинтригува тази тема, но наистина бъдеща дискусия трябва да бъде за е, бит е, парите, бит монетите и е, бъдещето на транзакциите. Колегата Маточало ли искаше да вземе отново думата? Две минути само. Проблемът не е 10 000 евро, който, които някой носи, носи джоба си. Трябва да има минимален прак, след който да се задейства процедурата по подозрение за престъпна дейност. Трябва да качим прага за процедурата след за заподозрян може да се натъкнем на това, например, е, митнически служител поради е, съображения за расизъм или ксенофобия могат да преследват е, цветнокош или евреин е, е, просто по чисто религиозни, е, поради чисто религиозни предразсъдици. Е, това също трябва да бъде е, уредено. Минимален прак, е, е, над който вече може да е, има подозрение, може да е 1000 или 2000 евро, колкото е, преценим. Е, защото е, наистина, ако е, митническия служител спре някого, е, и ако той носи 50 евро, дори и да са плот на, на престъпна дейност, те не падат под, попадат под ударите на закон. Госпожа Делво, докладчика, благодаря за вашите изказвания. Мисля, че днес няма да решим проблема. Имаме заседание на докладчите в сянка след два дни. Ще обсъдим първо въпроса с непридружените парични средства и ще видим дали можем да намерим компромис. Но да напомня на всички, че няма смисъл да се е, прави регламент, който няма да се прилага. Не може да се прилага. Трябва да видим първо дали предложенията ни са приложими. Колкото за е, Колкото за биткоините, е, парите, изпиране при пари тероризъм, бит, парите не са е, парични средства на практика. Е, но това ограничено законодателство всъщност допълва инструментите, които използваме за борба с тероризма. Колкото до поведението на отделния митничар, Има обща схема, според която е, по която можем да решим кой е подозрителен или не. Дори с носещ приносител на малка сума пари може да стане дума. Е, дори не за 10 000 евро. И е, до сега това се урежда с актове по делегация. Има рамка, е, аз съм съгласна с тези, които смятат, че не трябва априори да е, смятаме всеки за, за подозрян. Разбира се, е, има хора, които принасят пари без лоши намерения, но ако има подозрение, трябва нашите митници да разполагат с съответните инструменти за намеса. И така, благодаря. Следващия четвъртък ще имаме заседание в, е, на докладчите в Сянка. Да се надяваме, че ще стигнем до е, положение такова, че да се съобразим, да спасим сроковете и да гласуваме в декември. Благодаря. Е, за съжаление ще трябва да приключваме. От името на Либе ще дам думата на благодаря на докладчика, докладчите Сянка и на комисията ЕКОН за сътрудничество. Времето е, за гласуване е на 4 декември. Благодаря. Либе will be meeting in... Либе е, ще заседават в е, едно А02 в 1 часа. Екон продължава в тази зала след 8 минути.